пусне е, политическата група на Европа за свобода и демокрация, е, считана от 9 януари 2014 година и ще бъде е, независим, необвързан депутат. Има редица назначения е, за промени в състава на делегациите и на комисиите на Европейския парламент е, от страна на е, политическите групи на е НП, на социалисти и демократи, на зелените, на АЛДЕ. Е, тези назначения ще бъдат публикувани е, на нашата страница е, при сеанси на живо. Тези